Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. May I... Добър ден. Дами и господа, моля вземете местата си. Трябва да започваме след една минута. Така че имате достатъчно време, за да се настаните удобно в залата достатъчно време, за да прекратите и вдъхновяващите си разговори. Uh, <clears throat> Добре дошли на всички вас. Добре дошла и на кандидата за комисар и заместник председател на комисията, госпожа Аленка Братушек. Госпожа Аленка Братушек е бивш министър-председател на Словения. Публичното изслушване се провежда съвместно с комисиите за околна среда, безопасност на храните. Тук е моя колега, съпредседател Джовани Лавия. Участват също комисията за енергетика, чието председател съм аз. Това е второто ни съвместно изслушване. Ще съпредседателстваме аз и господин Питела, Джани Лави, извинете, настоящото изслушване. Добре дошли отново на всички ви. Добре дошли на всички членове на двете парламентарни комисии, добре дошли на представителите на неправителствени организации, на държавите членки. Изслушването е публично и се излъчва на живо на интернет сайта на Европейския парламент. Всички европейски граждани имат възможност да ни гледат и аз ги поздравявам. Целта на настоящото изслушване е да се изслуша кандидата за комисар в областта на енергетиката, разработването на нови възобновяеми източници и взаимосвързаност на енергийните мрежи. Целта е повишаване на енергийната ефективност, развиването на трансевропейските мрежи. Енергийната политика със сигурност ще бъде приоритет в дневния ред на следващата Европейска комисия. Затова за нас е изключително важно да чуем мнението на кандидата за комисар и заместник председател на комисията би било добре да чуем как възнамерявате да се справите с многобройните предизвикателства, които стоят пред нас. Всички знаем, че въпроси като конкурентоспособността или външните отношения, индустрията също са много важни при създаването на енергийния съюз. Уважаеми колеги, всички вие от комисията ЕНВИ и ИТРЕ получихте предварително документите, а именно писмото за назначаване на госпожа Братушек, нейната автобиография, декларацията и за финансовите интереси и копия от решението на комисията Юри. Получихте също така и писмените отговори на нашите въпроси. Това е въпросника, който намирате пред вас. Няколко последни думи, преди да дам думата на съпредседателя си. Парламента оценява кандидатите за комисари на базата на техните общи компетенции, европейска ангажираност и независимост. Парламента прави оценка също така на знанията за конкретния ресор, както и уменията за комуникация на кандидатите за комисари. Това ще бъде основната задача на нашето изслушване. Господин съпредседател, заповядайте, имате думата. Благодаря ви, уважаеми колега Бузек. Аз също бих искал да приветствам с добре дошла заместник председателя, кандидатът за заместник председател на Европейската комисия, госпожа Аленка Братушек. Вие играхте доста важни роли в правителствения апарат в Словения. През 2011 вие бяхте избрана в Националния парламент на Словения, където бяхте председател на бюджетната комисия. През февруари 2013 година вие станахте министър-председател на Словения. Вие бяхте първата жена, която заема този пост. През април 2014 година вие станахте министър на здравеопазването. В рамките на Европейската комисия ще трябва да координирате работата на няколко комисаря, а именно комисаря отговорен по енергетиката и климатичните изменения, комисаря по околна среда и риболов. Тези ресори се покриват от парламентарната комисия околна среда. Заместник председателя на Европейската комисия ще трябва да реализира енергийния пазар в контекста на климатичните изменения. Ще трябва да се предприемат и по-дългосрочни инициативи. и да се водят преговори с трети държави. Вие ще отговаряте също така за развитието на растежа в областта на, зеле, зелен, на екологосъобразния растеж. затова вашия ресор е изключително важен за парламентарната комисия по околна среда, чието председател съм аз. всички ние желаем амбициозна и ефективна енергийна политика и нисковъглеродна такава. Бих искал да подчертая, значението на ефективна водеща роля на равнище Европейски съюз. Водеща роля трябва да играем и на срещата на върха през 2015 година в Париж. Трябва да извършим задачите в областта на тази политика до 2030 година, за да може да се направят реформи на въглишния пазар и на търговията с квоти. Сега бих искал отново да дам думата на господин Бусек, за да ни представи той процедурата. Благодаря ви за уводните думи. Казва господин Бузик, сега да уточня. В началото на изслушването кандидата за заместник председател на комисията ще направи уводно изказване за ИТРЕ. Се отстъпваха 15 минути, а в комисията НВ давахме 10 минути. Така че с съпредседателя решихме да ви предоставим 12 минути за уводното ви изказване. Това е а, средната стойност между времето отпускано в ИТРА и в ЕНВИ. Госпожа кандидата за заместник председател на комисията беше информирана за нашето решение, така че тя е подготвена да се изкаже в рамките на 12 минути. След това кандидата за комисар ще разполага с 5 минути на края на изслушването за заключителни думи. След уводните и думи ще има 45 въпроса, 3 минутен слот от една минута за въпрос и 2 минути за отговор. Всички колеги, кандидата за комисар, се приканват да се придържат във времето, което им е отредено. Ще има толеранс от 5 минути за членовете на, на парламента и а, 10 секунди толеранс за кандидата за комисар, след което ще бъде изключен микрофона. Това е доста неучтиво, но имаме право да го направим. Знаете, че разполагаме с необходимите правомощия. 10 секунди преди да изтече времето ще видите а, две звездички на екрана. Госпожо комисар, те ще бъдат в дясно на екрана пред вас. Първият кръг от въпроси ще бъде отправен от представителите на политически групи. Ще има устен превод на 23 езика, което означава, че може да се изказвате на майчиния си език. Моля, не говорете прекалено бързо, защото се нуждаем от точен превод. Изслушването ще бъде излъчвано на живо на интернет сайта на Европейския парламент – на същия този сайт ще има и запис на изслушването в последствие. Сега, след всички тези технически отношения, нека да започнем с изслушването. Уважаема госпожо бивш министр-председател и настоящ кандидат за европейски комисар, заповядайте.